Si sente adesso? Allora dicevo, l'onorevole collega Gualtieri, che è eh, relatore ombra riguardo al rapporto. Чувате ли превода от е, отделните езици на немски, френски, английски и така нататък? И така, докладчикът Сянка днес е, вечерта не може да присъства на заседанието и пожела дискусията по неговата тема да бъде отложена за утре преди обяд. Ако нямате възражения, ще приемем това изменение в дневния ред. Надяваме се, че сравнително бързо ще можем да приключим с дневния ред при това положение. А, Заседанието на координаторите ще се състои днес е, вечерта вместо сутринта е, на 15 март. И така, утре сутринта ще започнем с а, е, моят доклад по а, член 128 от правилника за дейността на Европейския парламент, както господин Хефнер е поискал. А днес ще отпадне от програмата доклада ДАВ, Ендрю ДАВ. Момент. Това е точка 6 от дневния ред. Тази точка ще се обсъди утре сутринта Точка 6. Утре сутринта в 9 часа предложение за изменение на акта за избиране на представители и така нататък. А за днес, най-вероятно към 17.30, ще проведем при закрити врата заседание на координаторите. Що се отнася до това заседание, мога да ви съобща, че получих е, искане от е, господин Таховски заседанието на координаторите да се състои утре, тъй като ще обсъждаме и посещението на комисията в Полша. А господин Таховски има е, естествено важен принос е, за това посещение. Но е, ние ще проведем заседанието е, по всички останали точки днес е, след обед, а утре вече точката на господин Таховски. Господин Дав. По принцип не възразявам, но бих ви призовал да отделим достатъчно време и да дадем подобаващото място на моя доклад във връзка с изменение на акта за избиране на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори. И така, ако проведем заседанието на координаторите набързо сутринта, и след това в края на сутрешното заседание се срещнем с комисаря, то аз доста ще се напрегна. Затова бих искал да помолим комисаря, ако е възможно за него, да се присъедини към нас утре сутринта в 11.15. Така реално ще имаме възможност да обсъдим доклада ми. Винаги обсъждаме моя доклад между другото. Eh, forse non mi sono spiegato bene. La mia proposta era... Извинете, господин Даф, аз е, се опитвам да се изразявам ясно. Направих предложение в следния дух. Заседание на координаторите тази вечер след е, заседанието на комисията, за да можем утре да имаме повече време за вашия доклад. Тази вечер ще се състои заседанието на координаторите. Разбрахте ли? А, Заседанието утре започва в 9 часа. По този начин ние ще можем да спестим време. Време, което иначе бихме употребили за заседанието на координаторите. Ние имаме време и без това. Съгласни ли сте с тази промяна в дневния ред? Добре. Добре, но тогава бих ви помолил да започнем точно в 9 утре сутринта. Аз съм тук и препоръчвам на депутатите също да бъдат е, на време. Ще бъда и аз утре на време. Нека сега да се опитаме да бъдем точни и да спазим времето от 9 часа. Колегата Шолц иска да каже нещо по тази точка от дневния ред. Господин председател, аз разбирам, че е трудно да се координират графиците, така че необходимите хора да присъстват при обсъждането на съответните точки от дневния ред. Аз съм докладчик в сянка по доклада на господин Даф, обаче утре имам заседание в комисията Инта и няма да мога да отида на него. Така че трябва да видим какъв е първоначалният график на комисиите и да се опитаме въз основа на него да планираме и нашата работа. Такива краткосрочни промени се затрудняват поради този факт и за това моля за бъдещето планиране да се вземе предвид точно това, което казах. Благодаря. Io ringrazio, purtroppo io cerco sempre di contentare tutti. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на нуждите на всички. Именно днес ние ще се опитаме в последния момент да спечелим време. Господин Шолц, моля, проявете този път снисходителност спрямо нас. Ще си отбележа вашата препоръка и ще я спазвам в бъдеще, но не бих искал сега да променям още веднъж програмата. Разберете, бих е, бил затруднен да направя това. Благодаря ви. Non ci sono comunicazioni da fare, dobbiamo invece approvare i verbali. Няма съобщения на председателя. Трябва да одобрим протоколите от 31 януари, 7 февруари и 14 и 17 февруари. Разполагате с екземпляри от тях. Ако нямате възражение, то ще ги считаме за одобрени. Преминаваме към точка четвърта и точка пета и по двете точки аз съм докладчик и можем да обсъдим тези доклади съвместно. Точка четвърта – междуинституционално споразумение между парламента и комисията относно съвместен регистър за прозрачността. Решението по тази точка трябва да бъде прието от нашата комисия. Това означава, че трябва да предложим изменения в правилника, които подлежат на процедура на съгласие. Не можем ние да изменим правилника, можем само да кажем да или не. Бих искал да обсъдим двете точки заедно, тъй като те визират една и съща тема. Обсъдихме споразумението между парламента и комисията на заседанието ни на 1 февруари. Заместник председателката госпожа Лолис присъства на това заседание тя ни изложи съдържанието на междуинституционалното споразумение. А що се отнася до името на регистъра, той вече не се нарича регистър на лобистите, а регистър за прозрачността. Този регистър ще въжи както за парламента, така и за комисията. Очакваме Съветът също да се присъедини към това споразумение. Има всички шансове за това, смятам. Господин комисарят Шевкович ще ни докладва по въпроса. Така ще бъде създаден един съвместен регистр за парламента, комисията и съвета. Господин комисарят вече намекна, че има вероятност да бъде създаден такъв регистр. Това бе изложението ми по точка 4. Нека отбележа също така, че регистърът за прозрачността в рамките на миналия мандат през 2008 година бе предложен от колегата Стап и получи подкрепата на всички. Бе създадена работна група на високо равнище, която трябваше да вземе съответното решение Членовете на тази група включваха председателя, госпожа Лолис, аз също бях сред тях. Членове бяха също така госпожа Дюран и колегата Йолайнен. Те работиха по текста на междуинституционалното споразумение. Какво е неговото съдържание? Какво визира това споразумение? Първо, Включването в регистъра за първозрачността се извършва на доброволно основание, но когато се извършва такава регистрация, трябва да бъдат предоставени определени информации. И така, включването в съвместния регистр не е задължително, иначе не биха проистичали и определени предимства от него. Второ, регистърът е структуриран така, че могат да се регистрират максимален брой лобисти. Изключение представляват организациите с стопанска цел. Що се отнасят организациите с нестопанска цел – те също могат да се нанесат в този регистр. За тях въжат същите правила, каквито въжат и за физическите лица. И така предвидено е включване в регистъра, предоставяне на информация, в това число и на информация за финансовото състояние. Няма какво повече да добавя за междуинституционалното споразумение. И така не можем ние самите да приемем измененията в правилника, можем единствено да се съгласим с тях или да ги отхвърлим. Би било добре да ги приемем, да се съгласим с тях, защото това ще допринесе за прозрачността на европейските институции. Измененията са необходими и по-точно визирам изменения в член 127, както и в член 9 относно регистъра на лобистите. Необходими са изменения и в приложение 10. Регистърът, както и новият член на правилника, визират компетенции на парламента по отношение на редица детайли. Това е важно. Всеки, който желае, може да се регистрира, но парламентът може да предвиди и допълнителни разпоредби относно предимства и правомощия за унези, които са се включили в регистъра. Квесторите имат също така възможност да определят достъпа до регистъра. Предвиден е и етичен кодекс, а в част Б от приложение 10 се упоменава това. Предвидено е компетентният орган, който взема решения за мерките на управителният съвет, да е бюрото. Предвидени са и други отделни изменения, например в член 10, член 9, извинете. Като цяло може да се каже, че специалните правомощия на Европейския парламент ще продължат да са закрепени в правилника. Всеки, който иска да му бъде предоставен достъп до парламента, както и всеки, който иска да предостави някому достъп до парламента, трябва да включи лицето или организацията в този регистър Мисля, че с това можем да започнем размяната на мнения. Колегата Гроте. Благодаря, господин председател. Мисля, че документа, който ще приемем, е важен. Вие посочихте, че става дума за два доклада. Единият е свързан с правилника, който ще се промени, но също и с политически доклад това, че е, е променено името на регистъра е нещо много положително според мен. Да, прозрачността е много важно понятие за нас. Наистина хубаво е, е че е, сме променили наименованието от регистър на лобистите в регистър на прозрачността. Що се отнася до регистъра на прозрачността, мисля, че текстът, отнасящ се до съвета, трябва да бъде формулиран много по-ясно, за да могат гражданите да разграничават комисията, парламента и съвета. Необходим е съвместен общ регистр, който да е регулиран по един разумен, сериозен начин. Мисля, че това няма какво да се обсъжда. А това, че става дума и за регистър с публичен характер, наистина е също нещо много положително. Въпросът е какви ще са разходите и какви средства ще са необходими за поддържането на регистъра. Днес вече е, имаме една такава доброволна система. Важно е във всеки случай да се запишат е, и задължителните елементи, така че да има задължителен характер на всичко, във всичко това, което сме регламентирали и по отношение на съвета. Също времено, какви ще бъдат последствията в, в случаите, в които не се спазват е, установените правила? Това също беше на всяка цена е, необходимо и трябваше да се запише. Като цяло смятам, че докладът е добър и Европейският парламент, както и другите две институции, ще направят крачка напред и ще постигнат напредък. По пътя към повече прозрачност много често ни критикуват за това, че нещата са непрогледни, за това, че няма достатъчно прозрачност, няма достатъчно информация. Ето, че ние правим нещо, което ще допринесе за повече прозрачност. Смятам, че и двата доклада са добри. Благодаря. Благодаря. Колегата Дав. И след това колегата Хефнер. Uh, uh, Господин председател, благодаря ви за изложението ви. Смятам, че като цяло сме тръгнали в правилната посока. Мисля, че между институционалното споразумение е значително подобрение в сравнение с всичко това, което сме прилагали до този момент. Имам два въпроса във връзка с юристите и свещениците, духовните лица. Както юристите, така и духовните лица понякога извършват лобистка дейност. Понякога също така Когато адвокат действа като защитник, църквата също е част от процеса. Църквата участва в официалния диалог, например, между работниците и служителите и профсъюзите. както свещени, духовните лица, така и юристите играят две различни роли. Мисля, че в междуинституционалното споразумение се прави разлика. Прилага се диференциран подход към функциите на тези две групи лица. В параграф 7б от резолюцията не се прилага обаче този диференциран подход. Имам предвид духовните лица. А що се отнася до юристите, те изобщо не са упоменати. Това според мен е много голяма грешка. Затова бих ви помолил да ни предоставите допълнителни разяснения по този въпрос. В изменение 5 на правилника. Има нещо, което ми е доста трудно да разбера, а именно какво целим с това изменение. Бихте ли ми дали пример на лице, което притежава пропуск за дългосрочен достъп. Но не попада в приложното поле на споразумението. Да, скъпи колеги, уважаеми господин председател, смятам, че това е важна крачка напред. Демокрацията се нуждае от прозрачност и ние трябва да направим всичко, за да противодействаме на схващането, че се извършват сделки и оговорки при условия на непрозрачност и че върху депутати може да се упражнява нелегитимен натиск. Така че този регистр на прозрачността е много важен елемент в тази насока. Той не е единствен, за да се осигури една политика на демокрация и прозрачност, достъпът до депутатите, до служителите на комисията, до комисарите е много важен ресурс, много важен момент и ние трябва да не позволяваме да възниква впечатление, че тези достъпи са нерегламентирани. Ние се борихме за създаване на такъв регистр за прозрачност и за това за нас той е голям успех дори и настоящото предложение да не съответства на всички наши желания. Въпреки това, ние ще гласуваме за това предложение, защото то е една голяма крачка напред. Въпреки това, бих искал да посоча, че тази директива не урежда всички въпроси. Много от въпросите все още са неуредени. Въпро... Съветът не е включен тук и ние смятаме, че съществува същата потребност, както и по отношение на комисията и парламента. Второ, регистърът или вписването в регистъра, данните, които са изискуеми за него, не могат да се изискват задължително. За нас обаче това е недостатък. Според нас този недостатък няма да се отстрани по начин, че този, който не публикува тези данни, ще получи беч за достъп, т.е. пропуск за достъп. Не. Ние не би трябвало да можем да уреждаме всичко. Ние, например, не можем да уреждаме срещи, които се извършват извън тази сграда и извън помещенията в нея това са различни пространствени организационни нива и не можем формално да уреждаме това, е, което се отнася до собственото ни поведение всеки е, депутат, всеки колега трябва сам да може да изработи за себе си определен морал, определена етика, която се противопоставя на всяко съмнение. Както казах, е, това е голяма крачка напред е, и е, за това ние ще гласуваме за. Така обикновено се получава в политиката. Във връзка с казаното от Андродяв и Посочвайки отново буква Б в точка 6, изключени са социалните партньори, църквите и две други групи, които не могат да се окачестват като групи по интереси. От една страна нотариусите, в случаите, в които става дума за публична нотариална длъжност и служба, и съдиите Мисля, че третата власт, а именно съдебната система, не бива да се разглежда като част от лобистите. Бих призовала и докладчика и всички останали колеги да помислим дали не трябва да включим и тези две последни групи в изключенията, защото при адвокатите наистина може да се приеме, че могат да действат и в качеството си на лобист, и в качеството си на адвокат, но когато става дума за съди, не можем да приемем, че те изпълняват всъщност някакви консултантски услуги и действат като консултанти. Затова молбата ми е да проверим още веднъж нещата. Благодаря. Нямам коментар. Искам да поставя един въпрос, за да си доизясня нещата. Доколкото разбирам, вашият подход към методите на лобистите е на две нива. Първо, разглеждате отделните организации, които безспорно са лобистки, съдейки по техните активи и ангажименти разглеждате тяхното поведение, както и отношението им към определени стандарти. Но има и организации, които биха могли да въздействат върху законодателния процес. И що се отнася до тези организации, предвиждате да се извърши проверка на това дали те не се намират под някакво влияние. Така ли е наистина? señor presidente. Eh, muy brevemente. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. При разискванията и приемането на текста за общия регистър би трябвало да разглеждаме нещата и от политическа гледна точка, не само от процедурна и процесуална гледна точка. Все още сме в е, економическа криза, която в много страни доведе до отслабване на социалната политика – а парламентите в много държави членки в момента се опитват да приемат правни актове, които и на национално равнище да допринесат за повече прозрачност по отношение на парламентарната дейност. Намираме се в време, в което Гражданите ни обвиняват, че сме се концентрирали върху економиите и върху съкръщаването на социалните придобивки. Именно институциите се оказват с черния петър в ръката. И гражданите много често са склонни да обвиняват именно европейските институции за това, което се случва и на национално равнище. Така че при всички положения е по-добре е, да има е, прозрачност, е, отколкото съкръщения и забрани. По този начин ще се опитаме да възпреми опитите за заобикаляне на някои забрани. В Испания имаше доста такива случаи. Англичаните казват, когато се обърнеш към държавен служител или държавен чиновник, очакваш честност. Но по-добре, може би, все пак, е, вместо да храниш някакви измамни надежди, да знаеш, че може и да се случи обратното. Така че, когато е, се въвежда твърде много забрани, е, може да се получи обратния ефект. Когато се нарушават правилата, би трябвало да има естествено и е, определени санкции или най-малкото последствия за съответните лица и организации. Матиас Гроте вече го каза. Сигурен съм във всеки случай, че е, правим крачка напред с този общ регистр. Парламентът, комисията, очевидно ще подкрепят този текст и в такъв случай съветът просто няма да има избор. Ще трябва да се присъедини към текста също. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Накратко ще споделя едно свое разсъждение, което вече споделих и при обсъждането на доклада Стъп. Много е трудно да се прецени кога лобизмът прераства в някаква друга дейност но като имам предвид коментара на господин Дъв за духовните лица и юристите, мисля, че в същата тази категория трябва да включим и и политиците. Те също попадат в тази категория. Ако се придържаме към правилата за прозрачност, които не винаги могат да бъдат определени много точно, смятам, че трябва да включим и политиците в същата тази категория. Е, altså jeg tilhører øh, dem, som kan udtrykke glæde over, at der er благодаря, господин председател. Присъединявам се към онези, които заявиха, че са доволни от постигнатия напредък. Съгласен съм и с онези, които смятат, че все още има пропуски. Трябва да преразгледаме текста за сравнително кратък срок от време, след което ще имаме възможност отново да го обсъдим. Надявам се, че ще можем да преразгледаме правилника преди следващите избори за Европейски парламент. Това би бил един много добър стимул да включим в разискванията и нашите граждани. Една от трудностите, пред които все още сме изправени, наред с други, е голямата разлика, много широкият диапазон по отношение на размера на хонорарите на лобистите. Съгласни сме всички с това, че трябва да се въведе регистър на доброволни начала. Но какви ще са санкциите в случай на не спазване на изискванията, свързани с този регистър? Достатъчно ли е да наложим санкция за личаване от регистъра? А що се отнася до предстоящото преразглеждане, мисля, че трябва да обмислим какви мерки да се предприемат при хипотеза не спазване на правилата. Например, възможно е при предоставяне на невярна информация лицето или организацията да продължат да фигурират в регистъра, като обаче се окаже, че е предоставена невярна информация. Благодаря, господин председател. Аз поделям повечето от оценките, които се направиха тук за значението и характера на регистъра за прозрачност и за междуинституционалното споразумение. Мисля, че в същото време не са много хората в тази зала, които си представят проекциите, отраженията на този акт в някои от новоприетите държави, членки на Европейския съюз и особено в държавите от Югоизточна Европа, които се стремят към пълноправно членство, но още не са го получили. Дълго време в тези общества битуваше една превратна представа, която поставяше в много странна светлина понятия като капитализъм, пазарна економика, включително и понятието лобизъм. Все още обществената представа за лобизъм е много странна в тази среда на източна и югоизточна Европа и за това не би трябвало да гледаме на тези усилия сега като на една рутинна дейност, а като на едно дело, което е на границата на новаторството. Чудесно е, че деловите среди, както и политическите фактори в държавите, които визирам, ще разполагат с това ноу-хау, както образно можем да наречем регистъра за прозрачност, ще могат да се съобразяват с неговия дух и съдържание и ще могат да разполагат своите бъдещи дейности в неговите рамки. Това обаче би било толкова по-успешно, колкото по-бързо и по-убедително ние като представители на отделните държави в Европейския парламент успеем да обясним на нашите съграждани и на нашите избиратели. Мисля също така, че трябва да се визира в бъдеще по някакъв начин и разполагането на представителите на медиите в рамките на нашето усилие, защото много често, съзнателно, а понякога несъзнателно, те също лобират най-малкото като формулират едни интереси и пренебрегват други. Или като правят неволна реклама на една ориентация в обществото за сметка на друга. В този смисъл на цялото наше усилие трябва да се гледа комплексно и вероятно след известен период от време да се извърши една неизбежна актуализация. Благодаря ви. Danke. Bene, allora avrete modo di... Да, добре. Вие имате възможност да изразите вашите резерви или да предложите изменения. Аз бих предложил гласуването по тези два доклада да се проведе на 19 април и Искам да посоча, че изменения можете да внасяте най-късно до 24 март 12 часа вечерта. Там бихте могли формално да изразите вашите желания или вашите съмнения. Сега бих искал да се спра на вашите различни изказвания. Нещо като че ли не разбрах господин Хефнер как трябва да изглежда един регистр с задължителен характер. Как всъщност трябва да изглежда такъв регистр? Това означава, че всички европейски фирми да бъдат задължени да се вписват в един подобен регистр, дори и да не влизат в Европейския парламент. Наистина, аз не смятам, че може да се учреди по този начин задължение. Ако някой иска да бъдат представлявани интересите му в Европейския парламент, то тогава той, поне според италианското право е така, трябва да се регистрира, обаче е, тази регистрация не е от задължителен характер, тя не е задължение, а е по-скоро с е, незадължителен характер. Всичко това е описано в междуинституционалното споразумение, което можете да прочетете. Включен е и етичен кодекс, който съдържа 9 точки. Тук е, става дума основно за тези, които желаят да се регистрират. И е, думата прозрачност не променя е, всъщност нещата. Всеки, който се писва в този регистр, де-факто е, отговаря на изискването за прозрачност и желае спрямо него да се прилага прозрачност. Още веднъж искам да посоча, не става дума за неравностойно третиране, защото всички трябва да спазват етичния кодекс. Аз би казал по-скоро, че става дума по-скоро за онтологично разграничаване между фирми или съюзи или частни лица и фирми или други организации могат да направят определени предложения или пък определени институции могат да внесат предложения в Европейския парламент, е, например, що се отнася до Европейското обединение в частта, където се споменават стопанските предприятия, естествено са записани други неща, различни от нещата, които са записани в раздела за адвокатите, например. Вие можете да приемете, че и други групи в обществото представляват економически интереси. Например, говори се за духовните лица, говори се за представители на църквите, които трябва да бъдат ограничени до 5 при писването и според формулировката на член 17 е така, че е, е, не става дума тук за присъствието на църквите като такива, юридически лица, служби и мрежи, които искат да имат представителство. Ако някой духовник дойде сам е, или желая да се регистрира сам, той трябва да спазва същите правила, като тези, които са в сила за група от духовни лица и представители на църквите. Т.е. тези лица не могат да влизат постоянно без да бъдат вписани в този регистр. Не, по член 9.3 пропускът може да се предостави на такива лица, които желаят да получат достъп в Европейския парламент, обаче не са част от споразумението, т.е. споразумението не е приложимо спрямо тях. Имам предвид, примерно, асистентите някои казват съпругата ми може да влезе или друг член на семейството. Аз мисля, че тук трябва да се прави разлика между различните ситуации по отношение на достъпа. Аз мисля, че мога да се спра и на други неща. Добре е, че вие се спряхте вече на някои от тези неща. Е, Точка 28 от споразумението Европейският съвет и съветът на министрите е, са призовани да се присъединят към това споразумение по наше желание. Е, това трябва да стане. И естествено се предвиждат и санкции, който не спазва етичния кодекс, се излага на опасността да заплати, глоба или спрямо него да бъдат приложени други санкции. Ако е, някой не спазва определени правила, е, умишлено или по небрежност, се предвиждат санкции. Е, също така се посочва, че етичният кодекс, ако бъде нарушен а, е, умишлено или по небрежност, тогава се предвижда санкция и тя може да предвижда временно или постоянно отнемане на пропуска. Мисля, че с това отговорих на повечето въпроси. Мога само да ви препоръчам да прочетете текстовете, основно на споразумението, защото там се уреждат всички детайли и бихте могли да внесете вашите изменения до 24 март, 24 часа. Ако нямате други бележки и коментари, приключваме тази тема и преминаваме към следващата точка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 Знаем, че по тази тема вече е провеждана дискусия. На 26 януари ние имахме голямо изслушване. Проекто доклада беше представен от авторката на 17 февруари в рамките на извънредно заседание на нашата комисия. 99 изменения са внесени. За съжаление, те са само на английски язик – така, ние ще проведем разискването и ще видим дали днес след обед или, извинете, утре сутринта дали бихме могли вече да гласуваме по този доклад, както, жела, както пожела докладчика. Госпожо Джанаку, ви имате думата. Е, прагмати. Е Благодаря, господин председател. Настоящия доклад е пряко свързан с доклада, из... представен през 2007 година. През 2007 година бе изменен регламентът за финансирането на европартии, политическите партии на европейско равнище. Политическите партии на европейско равнище получават средства на ниво Европейски съюз и то предимно от Европейския парламент. Моето предложение е да създадем уеднаквена нормативна рамка, която да се отнася до всички политически партии на европейско равнище. Към момента те представляват международни неправителствени организации, а това не отговаря на новата реалност, създадена от договора от Лисабон. Договорът от Лисабон визира демократичната роля на политическите партии на европейското равнище и закрепва тяхната роля при формирането на демократичните системи в Европа. Разбира се, те трябва да имат и необходимата политическа тежест. Бе представен доклад от генералния секретар, в който е отделено място на схемите за финансиране и на тяхното въздействие върху политическите партии. Бе представено и становище на Европейската сметна палата. Отбелязано е също така, че въпросът е разгледан и от бюрото. През 2007 година, когато бе представен предходният доклад, в него бе подчертано, че Европейският парламент е задължен да създаде политическа, правна и данъчна рамка за функционирането на политическите партии на европейско равнище. Вече бе проведено изслушването, за което споменахте и вие, господин председател. В рамките на това изслушване изслушахме становището на представители на всички заинтересовани страни, например на академичните среди, на международни организации, работещи в областта на прозрачността и на Европейската сметна палата. В рамките на изслушването отбелязахме, че не само към представителите на европейските партии на регионално и на международно равнище. Трябва да се обърнем. Членове на политическите партии на европейско равнище могат да бъдат лица, избрани на национално равнище, т.е. в националните парламенти, както и представители на регионални парламенти. Политическите партии трябва да бъдат представени най-малко в 7 страни. А що се отнася до националното и регионалното равнище на представляване, то регионите трябва да разполагат с определени законодателни правомощия. По време на изслушването упоменахме Испания и Германия. Там а, действат а, регионални парламенти, които разполагат с определени законодателни правомощия, за разлика от регионалните парламенти в други страни, например. По въпроса за финансирането, придържаме се към заложеното в регламента за финансирането. Тоест, всяка европейска партия трябва да излъчи свой представител на ниво Европейски парламент. Това трябва да е и критерий за определянето на дадена политическа сила като политическа партия на европейско равнище, от това зависи и това дали тя отговаря на условията за финансиране или не. В изборите за Европейски парламент може да участва и новосъздадена политическа сила, но тя трябва да излъчи най-малко един кандидат. Бяха внесени много изменения, както вече опоменахте именно по отношение на финансирането. До този момент – Схемата за финансиране предвиждаше то да се предоставя от физически лица в размер до 12 000 евро. Предлагаме таванът за даренията да бъде увеличен до 25 000 евро, но да не надвишава тази сума. Смятаме, че Политическите партии на европейско равнище трябва да се финансират предимно от членския внос. Това обаче не винаги е възможно, господин председател. Може би подобна ситуация ще се създаде след около десетина години, когато политическите партии на европейско равнище включват в членската си маса и <clears throat> отделни физически лица. Но те не могат да оцелеят, ако членовете им плащат членски внос в размер от 20 или 25 евро годишно. Трябва да сме реалисти, що се отнася до членския внос. Трябва обаче да продължим да се придържаме към изискването европейските политически партии да придобият правосубектност. Ще ви обърна внимание на факта, че националните политически партии в отделните държави членки притежават ясна правосубектност. Това трябва да въжи и за политическите партии на европейско равнище. А що се отнася до прилагането на предложената рамка, то трябва, разбира се, да вземем предвид заключенията на Сметната палата, трябва да вземем предвид и необходимостта от прозрачност. Живеем във време, в което прозрачността играе особено голяма роля. Информацията, която се предоставя на гражданите, нерядко е изопачена. Ето защо наистина трябва, що се отнася до публичното финансиране, да спазваме всички правила. Господин председател, бихме искали Европейската комисия да излезе с предложение, което да допринесе за сформирането на идентичността на политическите партии на европейско равнище. Така можем да работим за това те да придобият правосубектност. Например, в Белгия, където се финансират от средства на Европейския съюз. Вече сме осъзнали ролята на политическите партии на европейско равнище. Много от тях съществуват от десетилетия. Признали сме ги като такива, предоставяме им финансиране. Свързаните с тях фундации също са признати от нас. В някои от измененията се визират така наречените свързани организации – Бяха внесени компромисни изменения. Аз вече се изказах в тяхна подкрепа. В регламента за финансиране на политическите партии на европейско равнище много ясно се уточнява кой е обект на финансиране, както и че и политическите партии и фундациите са обект на еднакво наравнопоставено третиране. Разпоредбите на регламента въжат и за политическите групи в Европейския парламент, които също работят за прилагането на демократичните принципи, на принципите на прозрачност и излизат със становище по редица въпроси, като например освобождаването на лица лишени от свобода. Именно в трети държави пък където не са установени демократичните принципи, фундациите на политическите партии на европейско равнище са особено активни. Свидетели сме на свалянето на редица недемократични диктаторски режими в Северна Африка. И с оглед на настоящите събития може да се каже, че политическите фундации там могат да активизират дейността си. А що се отнася до източна Европа, има редица държави, които вече са получили статут на държава кандидат за членство. Нямам какво повече да добавя по тази точка. Знам, че бяха изразени някои резерви във връзка с членовете на онези партии, които изискват по-специален данъчен режим. Във връзка с това бяха внесени и предложения за изменение. Разбира се, всеки от колегите има право да внесе подобни предложения. Днес получихте и текста на моето. Мисля, че утре ще бъде възможно да гласуваме по доклада и максимално бързо да приключим работата по него. Искаме да представим съвсем конкретно предложение относно статута на политическите партии на европейско равнище. При това трябва да вземем предвид, че договорът от Лисабон вече е в сила от година и половина. Това от своя страна означава, че трябва да спазваме закрепеното в него. Тоест, трябва да се застъпим за това политическите партии на европейско равнище да придобият правосубектност. Националните политически партии също притежават правосубектност. Не можем да допуснем те да не притежават правосубектност и на ниво Европейски съюз. Според мен това е абсолютно необходимо. Благодаря сърдечно на колегите, както и лично на вас за помощта най-вече и за проведеното изслушване, което много допринесе за подготвителната работа по доклада. Благодаря, госпожо Дианоко. Давам си сметка колко много сте работили по този текст и по този доклад. Благодаря, казва следващият оратор. Благодаря на докладчика не само за това въведение, но и за това, което вие казахте, господин председател. Наистина този доклад изисква много усилена работа. Мисля, че в тази комисия ние всички сме убедени, че представителната демокрация се нуждае от партии. А именно тази вид демокрация е в сърцевината на нашите институции. Точно по тази причина ние въведохме инициативата, гражданската инициатива, предложена от госпожа Гормай и господин Ламасур. от либералната революция насам ние преминаваме през различни етапи на демократично развитие. В началото пълно отрицание, след това просто игнориране, на трето място допускане или приемане и накрая уреждане в конституциите. В конституциите на нашите държави членки Съществуват задължително текстове, които посочват е, голямата демократична роля на политическите партии и свързаните с тях политически фундации. Лисабонският договор предостави определен статут на партиите, който предстои да бъде разширен, да бъде е, регламентиран под формата на е, правен статут или правен статус на е, политическите партии, така че те да придобият е, е, характера на юридически лица, не само на национално, но и на европейско равнище. 99 са измененията по доклада. Това обаче не означава, че тук в комисията колегите, които са внесли изменения, са против основните тези във вашия доклад. Не. Присъстващите депутати подкрепят вашия доклад в по-голямата му част. Междувременно вече много пъти сме разисквали основните моменти в е, доклада ви е, в различен формат, в комисията, в политическите партии и по време на изслушвания и е, форуми, е, организирани от повече от една политическа група. Моята политическа група също е внесла няколко изменения от мен, от госпожа е, Гутн, от Сита Гормай, от Янес. Бих искал да се спра на няколко основни момента които са свързани с измененията по А член 10. А именно, нещата се отнасят до данъчните системи и начина по който се регулират въпросите, свързани с политическите партии. Трябва да ви кажа, че ние наистина ще бъдем в затруднено положение. Що се отнася до сътрудниците на партиите, наистина малко трудно можем да обясним нещата във връзка с данъците на европейско равнище. Което обаче в никакъв случай не означава, че тъй да се каже, веднъж завинаги отказваме да се регламентират тези въпроси. Не, за момента ще изпаднем в едно много затруднено положение. И по тази причина, тъй като наистина много трудно ще можем да обясним на обществеността един подобен текст, предпочитаме той да отпадне. Ще се спра сега и на учредяването на партия и предварителните условия относно финансирането на тази партия. В моята политическа група се приема, че при определени обстоятелства, при различни условия могат да възникнат партии с различни програми. На практика в доклада се споменава, че партиите трябва да се отличават с демократичен характер, че те би трябвало да имат да поемат определени задължения, да формулират своите задачи и така нататък. Но това не означава, че тук в Европа непременно дадена партия трябва да е имала представител в Европейския парламент. Възможно е партията да не е участвала в никакви избори за Европейски парламент до момента на и това на практика означава, че отпускането на финансиране не би трябвало да се поставя в зависимост от присъствието на партията в Европейския парламент. Естествено, че в е, процеса на избори партията би трябвало да получи някаква финансова помощ. Да. И още нещо. Ние Застъпваме определено становище във връзка с членове 12, 14, 15, 17, които се отнасят до реформата на избор на изборите за Европейски парламент. На процедурата за провеждане на избори за Европейски парламент. В този доклад и в тези членове и не би трябвало да се говори за статута на партиите, за финансирането на партиите. не би трябвало да свързваме нещата непременно с стру, с изграждането на партиите и с е, техните структури, с така нареченото партийно строителство. Не, ние смятаме, че въпросите, свързани с реформата на е, избирателната е, процедура или на начина по който ще се провеждат изборите за Европейски парламент са предмет на доклада на господин Дъв. Тук на европейско равнище при повечето партии е, има един определен е, партиен е, устав. Е, те участват, повечето от тях е, в избори за Европейски парламент, но аз мятам, че Така и така, е, когато говорим за избирателното право на европейско равнище, за правото на изб... провеждане на избори за Европейски парламент, нещата ще се реформират, ще се променят и това неминуемо ще се отрази и на всичко това, което е свързано с партийните устави. И сега по отношение на даренията, сега се въвежда вече един по-висок прак 25 000 евро за еднократно дарение е, от е, един дарител е, годишно 25 000. Това е максимума, но естествено при условията на прозрачност. Ние не смятаме, че е необходимо партиите да получават финансиране и от Евро европейските институции е, или от европейския бюджет, защото в такъв случай е, е, някакси нещата се дублират. Нещата би трябвало да се уредат. Финансиране на национално равнище и в случай, че той е на лице, няма нужда от друго финансиране. При ков финансирането се предвиждат съкръщения от 10%. Е, съкръщение от 10 на 5%. Това е нашето виждане и то е застъпено в изменението, което сме внесли. Има още едно изменение, което сме внесли. Не смятаме, че е необходимо непременно да се застъпваме за определен вид е, членство на европейските партии. Тоест, е, първо трябва да си член, така да се каже, на национална партия, пък е, след това вече да придобиеш правото на членство в Европейска партия. Също времено има и други гласове, които твърдят, че това не е непременно необходимо. Можеш да станеш член на Европейска партия без да членуваш в партия на национално равнище. Аз смятам, че това е въпрос, който трябва да предоставим е, да се решава на съответните, но в рамките на съответните европейски партии. Всяка европейска партия да има правото в своя правилник, в своя устав да уточни дали въвежда едно такова задължително изискване за членство. Първо в национална партия и след това в Европейската партия. Но според мен и според моите колеги в политическата група това не е необходимо. И госпожа Гормай е внесла едно изменение във връзка с фондациите, т.е. последната част на доклада, който представя колежката Геанако. Става дума за това, че политическите фундации е, са един много важен елемент на демокрацията. Те работят за демократичното развитие, за популяризиране на демократичните идеи и така нататък. И естествено тези е, фундации към политическите партии са много важни. Ние в Испания имаме вече известен опит така както и в родината на докладчика Гърция, както и в Португалия. Извършвайки процеса на преход, винаги сме били много доволни, когато можехме да получим помощ, включително финансова помощ по линията на определени фундации към политически партии на европейско или на национално равнище. Така че смятам, че е, тази част е изключително важна. Госпожо Гианако, днес след обед вие сте подготвили и компромисни предложения, внесохте ги и мога да ви уверя, че ние сме готови да подкрепим една голяма част от тях. Мисля, че наблюдаваме един доста широк консенсус. Може би няма да подкрепим абсолютно всички компромиси, но повечето от тях. Благодаря. Господин председател, също бих искал да благодаря на госпожа докладчика за усилната работа. Мисля, че наистина е трудно да се вникне в същината на структурата на политическите партии в 27-те държави членки. Ако се опитаме да ги проучим в дълбочина, то ще установи много големи разлики в статута, в ам, начина им на поведение, в финансовите им регламенти. И ако се опитаме да формулираме дефиниция на наднационална европейска партия, то това никак не е лесно. Ето защо смятам, че госпожа Джианако се е справила добре с работата по доклада, особено що се отнася до компромисните изменения. Подкрепям всички от тях с едно изключение. Всъщност, Имам два коментара. Първо, смятам, че трябва да ускорим темпото в преговорите с комисията, така че тя да излезе с законодателно предложение. В параграф 18 посочвате, че нашата комисия трябва да изготви още един доклад. от който да проистече законодателно предложение. Мисля, че още в този доклад трябва да изискаме от комисията да излезе с законодателно предложение в съответствие с член 225 от договора. Това се опитвам да формулирам в моето предложение за изменение 76. В това предложение съм посочил, че не е необходимо да излизаме с втори доклад мисля, че вече достатъчно дълго водим разисквания по темата. Второ, коментарът ми се отнася до буква Г латинско на параграф 31. Не мога да подкрепя настоящата редакция на тази буква, тъй като В нея призовавате политическите партии да обмислят въпроса за прякото членство. Мисля, че те вече от 20 години обмислят този въпрос. И крайно време е тази фаза да приключи. Внесъл съм предложение за изменение под номер 97. В него посочвам, че трябва да призовем политическите партии на европейско равнище да предприемат мерки за предвиждането на пряко членство. Разбира се, в зависимост от техните конкретни предпочитания, както много правилно посочи колегата. Не е необходимо цялото европейско политическо семейство да прилага един и същи подход към прякото членство. Но според мен то е от особено голямо значение с оглед на доверието на статута на политическите партии на европейско равнище, за да могат да претендират за статут на истински европейски партии, те трябва да дадат възможност за членство на европейските граждани. Затова в своите устави партиите трябва да предвидят възможност за гражданите да членуват в тях. Трябва да предвидят възможност за гражданите да участват в техните дейности и в процеса на вземане на решения. Бих искал по-категорично да се застъпим за това в настоящия доклад. Благодаря. Благодаря, господин Дав. Господин Хефнер има думата сега. Да, първо искам да благодаря най-сърдечно от моя страна на докладчика и на всички, които са извършили много работа по този доклад. Това е крачка напред в посока ясни, прозрачни и демократични правила. Ние имахме едно много ползотворно изслушване, по мое мнение, и аз, за съжаление, ще трябва да изкажа и критика, защото много от нещата, които обсъдихме по време на това изслушване, не ги намирам в преработения проектодоклад, за мое голямо съжаление и за мое голямо очудване. А това, според мен, са много важни неща. Например, отношението между признаване и финансиране на партии. Това в доклада се разглежда като една единица до някъде. Аз самият е, преди 33 години съм учредил партия, която преди не съществуваше. Това беше партия, която нямаше предшестващи организации или организации, които да са сходни на нея. Това беше партия, която към момента на нейното учредяване не можеше да добие нито място в нито един парламент в света. Ние дадохме на тази партия името партия на зелените, а сега сме представени междувременно в много европейски парламенти, в много европейски правителства и за това смятам, че е в духа на демокрацията такива нови течения и политически сили да получат шанс да могат да конкурират в политическото съревнование с вече съществуващите партии и организации. Мисля, че всички създават опасността, която съществува, когато започнем да извършваме политика в собствен интерес. Ние трябва да внимаваме много да не правим това днес, а и утре. Всички ние сме членове на политически партии и трябва да избягваме по възможност всичко това, което говорим сега, да бъде уредено така в интерес на нашите партии, че да не се нарушава конкуренцията, съревнованието между тях. Аз трябва да посоча съвсем съвсем ясно, че е, признаването, допускането на политически партии не трябва да се обвързва с е, техния изборен успех е, и е, също така не трябва да се обвързва с факта дали тази партия е получила място в парламента или не. Това изцяло противоречи на идеята на свободна конкуренция в условията на свободна демокрация. Искам да ви предупредя точно за това. От друга страна, трябва да посоча финансирането. Там нещата са съвсем различни. Там трябва да се обвързва финансирането с успеха на дадена партия, с това колко места е спечелила в съответния парламент. Не трябва нещата обаче да се поставят на едно равнище. Според мен това е абсолютно неприемливо. И затова, госпожо Джанако, компромисното предложение, в което се тушира този въпрос, ако мога така да се изразя, поради факта, че при условията за финансиране вие сте включили като условие е, място в Европейския парламент, това не изяснява въпроса, защото остава напълно открит въпроса какви са условията за допускане на тази партия. Те трябва да бъдат според мен от формален характер и да не са обвързани с успеха на тази партия. Тоест, какви са формалните изисквания? Трябва да има демократична структура, трябва да има достатъчен брой членове, трябва да има достатъчен брой е, с спомоществователи. Трябва да има устав, в който да се гарантира че решенията в партията се взимат демократично и така нататък, обаче не може и не бива е, всичко това да се обвързва с е, вече постигнат успех в е, избори, защото иначе ние ще създадем олигопол, който едва ли вие бихте подкрепили. И смятам, че ако направим това, наистина справо ще бъдем критикувани. Още веднъж настоявам да премислите тези неща и да преработим доклада. И бих искал да припомня, че в изслушването по тази точка всички оратори, които говориха по тази точка, изразиха това, което казах току-що. Всички експерти, които взеха отношение по този въпрос, също бяха на едно и също мнение. Така че искам още веднъж съвсем ясно да поставя пръста в раната и да предупредя изрично, че не трябва да допускаме да се изложим на опасността да бъдем опрекнати, че правим политика в собствени интереси, че създаваме олигополи. Аз е, искам да препратя към а, е, следващите изменения. Няма да се спирам сега на тях, защото времето е ограничено. Благодаря. Благодаря ви. Има още трима желаящи да се изкажат. Няма други, които искат да ги включим в списъка. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка. Също бих искала да благодаря на докладчика госпожа Джанако за огромните усилия по изготвянето на доклада. Нейната работа е част от много дълъг процес, който започна още в рамките на миналия мандат на парламента. И в момента процесът върви към своя успешен край. Благодаря също и за проведеното в края на януари изслушване. В него участваха представители на политическите партии на европейско равнище на най-високо ниво. Това бе ясен знак за важността на темата – както и за това, че нашият, нашата комисия работи именно по такива актуални въпроси. След влизането в сила на договора от Лисабон следва да признаем статута на политическите партии на европейско равнище, както и тяхното значение за изграждане на общественото мнение в Европа. Техния принос за инициирането на разисквания на европейско равнище. В рамките на подобни разисквания могат да бъдат изложени и идеи на ниво Европейски съюз и това е една от основните ни цели. Колегата спомена процеса на радикален преход в Средиземноморския регион. С оглед на настоящите събития, още веднъж става явно каква е ролята на политическите фундации в такива региони. Те могат да предоставят подкрепа, консултации на политическите движения там. Движения като тези, които в момента се зараждат в Близкия изток. За нас, разбира се, много важни са изборите за Европейски парламент. С оглед на провеждането на тези избори е много важно разискванията да се водят не толкова на национално, а на европейско равнище. За целта е необходимо политическите партии на европейско равнище да придобият правосубектност и с това и категорично очертан статута. Ще направя някои пояснения по внесените от нас две предложения за изменение. Господин Ламасур внесе предложение за изменение относно данъчното облагане на политическите партии на европейско равнище, точка от преамбюла АА и точка 10, в която е определен данъчният статут на тези организации. бяхме малко объркани именно по отношение на този данъчен статут. Имам предвид данъчния статут на сътрудниците на политическите партии на европейско равнище. Според нас не е приемливо те да бъдат поставени на едно и също ниво с служителите на европейските институции. Този въпрос в момента не е достатъчно изяснен, няма достатъчно ясна структура. но най-малко можем да посочим, че въвеждането на правила за данъчното облагане на служителите на тези партии трябва да бъде подложен на по-задълбочено разискване и да бъде уточнен в бъдеще. За нас моментът все още не е подходящ. Ако сега изготвим такава рамка за данъчното облагане, то това ще доведе до неясноти както за европейските граждани, така и за някои от нас. А финансирането на партиите по време на предизборна кампания е обект на значителен интерес от страна на гражданите, както по-възрастните, така и по-младите. Нерядко, както едните, така и другите се застъпват за това политическите разисквания да бъдат изнесени на европейско ниво. С това приключвам изложението си. Благодаря още веднъж на докладчика. Имаме още двама желащи да се изкажат. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, ще се присъединя към колегите, които междувременно вече говориха. Докладът наистина изисква много работа и освен това успешно бе изслушването, което проведохме. Всички политически партии, представени на европейско равнище, осъзнават необходимостта от една нова крачка напред, която ще се отрази много благотворно на демократичното устройство. Колин Кроуч е говорил за постдемокрация, имайки предвид, че все по-малко граждани и гражданки участват в изборите, макар че ние имаме демократични институции в държавите членки, е, има е, институции, е, има условия, поне конституционно уредени условия за провеждане на свободни и преки избори. На европейско равнище нещата е, би трябвало да се уредат по-добре. Така че да говорим не само за е, Европейския съюз, а да говорим за паневропейския характер. Това бе и една от темите в дискусията по време на изслушването. Ще се спра е, във връзка с доклада и внесените изменения на три основни въпроса. Първо, това, което каза колегата е, Хефнер, наистина е много важно. Трябва да разграничаваме нещата между е, така, условия или критерии за признаване и критерии за финансиране. Как точно се учредяват граждан, партиите, как се развиват, каква дейност развиват в обществата, това е много важен момент. Освен това, при всички положения би трябвало да има също и определени прагове за признаване вече на европейско равнище от европейските институции. И така както и колегата ми говори, е, смятам, че когато става дума за избори за Европейски парламент, наистина трябва да се ориентираме най-вече по досегашната успешна дейност на партиите, по постигнатите от тях успехи. Естествено, че когато говорим за демократичен характер на партиите, мисля, че е, основният му акцент трябва да падне върху статута, върху правилника, устава на партиите, но е, при всички положения и на национално равнище е, партиите трябва да се ръководят от същите принципи, от които да се ръководят и европейските партии. В европейските партии е, членуват обикновено членове на национални политически партии. Е, по този начин е, ние е, отразяваме европейското многообразие, включвайки и националния елемент в Европейската партия. Това е, според мен, важна характеристика на Европейската партия. А вътрешно-партийната демокрация, да, има много изменения, които се отнасят именно до вътрешно-партийната демокрация. Струва ми се, че би трябвало ограниченията да са колкото е възможно по-малко, но точно толкова колкото е необходимо. Е, защото по този начин членовете на партията ще могат на практика да определят сами, и имам предвид най-вече на европейските партии, да определят сами какви ще бъдат точно техните принципи по отношение на прозрачност и така нататък. Важно освен това е да се предвиди възможността, за колкото е възможно, по-широк достъп до членство в европейските партии. Ние сме разговаряли за тази потребност и в контекста на Европейската гражданска инициатива. Внесъл съм някои изменения във връзка с членството. Измененията не са само от мен, а и от други колеги. Мисля, че би трябвало да имаме предвид и възможността физически лица да бъдат членове на европейските политически партии. Това дава възможност на отделни граждани да членуват в партия на европейско равнище. Това вече дава възможност за едно ново политическо качество – Новият член 31, в който се говори за обмена на мнения относно членството в европейските политически партии, участието на в е, подобни европейски политически партии, т.е. дали да се предвиди индивидуално членство, колективно членство, в смисъл на отделни партии, които да членуват на европейско равнище в Европейска политическа партия, или да допуснем и, както казах, физически лица да членуват. И ще почерта и ролята на политическите фундации, на младежките организации и на е, женските организации към партиите. Наред с същинската партийна структура, ние много често имаме и на основата на партийния устав други така да се каже, организации, е, които са свързани с политическите партии. Но отново напомням за понятието постдемокрация, е, което може би трябва да бъде в центъра на размислите ни и да го свържем съответно и с е, доклада на Ендрю Даф за реформата на избирателното право. Is it not on? Yes. It is now. Right. European political parties Политическите партии на европейско равнище съществуват единствено в качеството си на представителни организации на националните партии. Като всички други партии обаче те сформират съюзи при участието си в избори. но доколкото знам, в момента те не прилагат такава практика. Единствената възможност да им дадем шанс за това е да последваме предложението на господин Тав и да създадем, създадем един общо европейски избирателен район. Според мен нито една национална политическа партия не би успорила резултатите от изборите или по-скоро не е би участвала в изборите, като сформира съюз с някоя по-малка неизвестна партия. Това би било политическо самоубийство. И така, ако се продължи настоящата практика, политическите партии на европейско равнище ще продължат да бъдат доста скъпо струващи прототипи на съответствията си на национално равнище. Идеята, която бе предложена, а именно да се даде възможност на гражданите да се присъединят към политически партии на европейско равнище, според мен е абсолютно химерна, обсъждаме правила за оспорване на изборите, които не съществуват в реалния свят. Това са правила, които са част от нашето знание, но те не са част от знанията на европейските граждани. Ако, например, ги запитаме за модела на работа на политическите партии на европейско равнище, то ще видим, че те не знаят абсолютно нищо крайна сметка обсъждаме нещо, което не е в съзнанието на хората и според мен не може да бъде претворено и на централно ниво. Бене, allora, credo... Добре. Аз мисля, че сега настъпи момента, в който докладчика трябва да се спре на всички тези неща. Би трябвало или би могла да направи това. Госпожо председател, аз изслушах коментарите на колегите. Смятам, че основно става дума за това, че съществува съпротива срещу единна правна и данъчно-правна уредба на статута на тези, които работят в европейски политически партии. Аз разбирам изцяло това, защото Подобни аргументи като че ли не отговарят изцяло на ситуацията. Аз в никакъв случай не исках да кажа, че служителите в европейските национални партии ще трябва да имат статут на европейски служители или е, асистенти на депутатите в Европейския парламент. Аз смятам, че тук ще трябва да има единна политическа уредба на европейско равнище за политическите партии и техните фундации. И едно трябва да бъде ясно. В момента това е представено в точка 31 могат и отделни лица, физически лица, да участват в тези партии. Обаче, за да се учреди Европейска политическа партия и тя да има много сътрудници, за това е необходимо много време, много години трябва да изминат. Има компромисни изменения, където се приема, че трябва да се прави разлика между партии, които се финансират и такива, които не се финансират. Всички партии, които подават молба за финансиране, трябва да имат поне един депутат в Европейския парламент. Това е логично. Съществува и компромисно изменение в тази връзка, където се посочва, че статута на партиите се приема, защото тези партии са учредени преди изборите за Европейски парламент, например. И ако такава партия излъчи депутат в Европейския парламент, тя трябва да получи финансиране. Спорен е въпросът за финансирането именно в момента. ако една европейска политическа партия има много членове, това не означава, че тя може да се финансира. Членовете вероятно плащат някакъв членски внос от 20 евро годишно, примерно. Така че финансирането в момента трябва да се запази в този му вид. След дискациите, които проведох с всички политически партии, установих, че те не искат повече средства, защото напълно им е ясно, че времената, в които живеем, са трудни, че има економическа криза, Политиците и партиите са изложени на все по-ожесточена критика, както в медиите, така и от страна на гражданите. Но тези усилия за учредяване на Европейска политическа партия са нещо, което напълно основателно беше вече обсъдено. То е свързано с това, което дискутирахме в Конвента за бъдещето на Европа. Там става дума за гражданската инициатива, за по- активното участие на гражданите, защото всъщност гражданите знаят какво означава Европейска политическа партия. Защо? Защото такива партии работят заедно с националните политически партии. Наистина става дума за партиципативната демокрация, за прозрачността и за демократизацията. И ако тук ние предвидим правосубектност и ако вземем предвид, че трябва да се осигури свободното движение на капитали, стоки, е, работници и така нататък, то тогава е съвсем ясно, че в е, Европейския съюз би било напълно нормално да се даде дефиниция на понятието партия според изискванията, които обсъждаме в момента. Аз се спрях вече на въпроса за диференцирането. Господин Гереро и господин Став посочиха това. Също така си отбелязах това, което каза господин Дав за засиления натиск върху Европейската комисия. Аз мисля, че това зависи от нас. Европейската комисия би трябвало може би да получи официално писмо от наша страна, където посочваме, че комисията трябва да представи предложение. С договор от Лисабон мисля, че бихме могли да смятаме, че желанията ни са изпълнени. Също така беше казано нещо във връзка с интересите по отношение на финансирането. Аз приемам измененията, които са в тази насока. Взела съм предвид и компромисните изменения. Посочва се горна граница на даренията 20 000 евро годишно и на... за година и за дарител. Смятам, че това е абсолютно логично. Ако трябва да има ясни разпоредби за статута на такива партии, то тогава бихме могли да постигнем и по-голяма прозрачност и също така огласяване на финансовата им ситуация. Компромисните изменения не са много. Аз се опитах само да намаля техния брой. Те бяха повече от 90 и смятам, че когато става дума за статута на служителите в партиите, за сътрудниците на тези партии, то тогава колегите би трябвало да вземат отношение по това. Смятам, че изменението на господин Гереро може да бъде прието от мен. Той свързва процента който ще се финансира от Европейския парламент и една европейска политическа партия естествено не може сама да генерира средства, за да има собствени средства. Е, тя ползва основно постъплението от членски внос. Тези партии в дългосрочен план могат да кандидатстват, да им бъде предоставен статут на Европейска политическа партия. А партиите е, и фундациите са намерили отражение в моя доклад. Това са всъщност е, фундации, които са към съответните политически партии и те се съфинансират възоснова на финансирането на политическите партии. Т.е. те не се самофинансират. Така че ако утре бъде учредена фундация, да речем, с социално-политическа насоченост, тогава тази фундация няма да бъде приравнена с Социалистическата партия от самото начало. Не, тя първо трябва да бъде призната, така че до толкова е абсолютно правилно да говорим за affiliated е, фундации, така както госпожа Гормай посочва в своето изменение. Аз е, в е, моето компромисно изменение съм се спряла на това и това изменение визира точно определени членове и точно определени текстове от тях, които са в тази насока. Аз а, искам да посоча, че тук става дума за европейските партии и свързаните с тях фундации. И тук мисля, че се движим на едно и също равнище. Господин председател, аз наистина а, положих много усилия, много изменения са с сходен а, текст, някои дори са напълно идентични. И аз се опитах в компромисните изменения да включа голяма част от измененията, за да не се нарушава сърцевината на доклада, защото с този доклад ние имаме намерение наистина да създадем ситуация за европейските политически партии, която да им даде възможност да получат правосубектност. И разбира се, това се отнася и за свързаните с тях фундации. Благодаря, госпожо Джанако. Благодаря ви най-сърдечно за доклада и за отговорите, които предоставихте. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Ah, Господин Хефнер, имам една молба. Преди да приключим работата по тази точка, аз бих искал да попитам докладчика дали тя не може да се спре и на въпроса, който аз поставих. Останах с впечатление, че тя отговори на всички останали въпроси без моя въпрос, където е, ставаше дума за е, конституционни въпроси, които се отнасят точно до нашата комисия. Бях очуден, че този въпрос не намери отговор. Нашето поведение до голяма степен ще зависи от това как вие ще включите точно този въпрос и за това бих ви бил благодарен, ако отговорите на него. Благодаря, господин Хефнер. Госпожа Джанако, бихте ли отговорили на въпроса на господин Хефнер? Е, е, господин председател, господин Хефнер постави въпрос във връзка с разграничаването на европейските партии на техния статут от схемата за финансиране. Посочих, че в компромисните предложения това разграничаване е възприето. Съгласна съм с разграничаването. Трябва да има критерии за признаването на европейските политически партии. Един от тези критерии е критерият на минимум един член на Европейския парламент, който да е излъчен от тази партия. Това обаче не означава, че партии, създадени преди изборите за Европейски парламент, не могат да бъдат признати за европейски партии. Те могат да участват в изборите за Европейски парламент, но само ако изпълняват, отговарят на критериите за това – Възможно е да се подаде заявление за членство в Европейска политическа партия. Това също трябва да бъде взето предвид, както и броят на членовете на съответната партия. Да вземем за пример група от петима души, която учредява Европейска политическа партия без това да е обвързано с някакви предварителни условия, като например минимален брой на членовете. Едно такова формирование не може да бъде признато за Европейска политическа партия. С други думи, има определени предварителни условия, предпоставки за признаването на статут на Европейска политическа партия. Само тогава това формирование може да получи финансиране. Въпрос на господин Хефнер – може ли да включите това, което току-що изложихте и в компромисното предложение? Благодаря ви за разясненията, но те не фигурират нито в доклада ви, нито в компромисното предложение. В това е трагедията. Но ако включите това, което изложихте току-що, то мисля, че ще е възможно да се намери решение. Председателят, благодаря ви. Сега вече сме наясно по отношение на процедурата по този доклад. Сега ще преминем към следващата точка изменение на член 51 от правилника. На заседанието на 31 януари вече обсъдихме тази тема бе изложен и проект от доклад с съответните изменения. На последното заседание на съвета на председателите на комисии на 8 марта бе обсъден проект Той се основава на идеята на председателя на Комисията по правни въпроси. Той визира процедурата по член 51. Тази процедура се или по-точно въпросът е дали измененията се отнасят до цялата процедура или само до първо, първото четене. Въпросът е също така дали свързаните с процедурата права могат да бъдат реализирани единствено от двете комисии, действащи съвместно. И третият въпрос е дали се визират мерки за прилагане и делегирани актове. Нашият отговор бе, че при всички положения, ако допуснем, че е приложим член 51, то процедурата на съвместни заседания трябва да се прилага в рамките на цялата законодателна процедура. Но трябва да посочим също, че в член 51 е уредена хипотезата на изключение. Тоест, тази процедура може да се приложи единствено при извънредни обстоятелства, когато съответната тема спада изцяло, действително към компетенциите и на двете комисии едновременно. Освен това, въпросът трябва да е от съществено значение. При по-малозначителни теми не следва да се прилага тази процедура, която допълнително ще осложни работата. но когато въпросът спада действително към компетенциите и на двете комисии, те трябва да действат съвместно. На председателския съвет бяха отбелязани два аспекта. Председателят посочи, че по точка четвърта трябва да бъдат опростени някои от процедурите. както и да се уточни, че член 51 трябва да се прилага в рамките на цялата изпълнителна процедура. Може обаче да се приложи и процедура, която може да съкрати целия процес. На второ място председателят постави следния въпрос – дали на второ четене не трябва да се спазват някои срокове. Трябва да обсъдим и този въпрос, като според мен трябва да се направят и предложения за изменение. Срокът за внасяне на предложенията за изменение е утре 24 часа. Колегата Гереро обаче би искал този срок да бъде удължен. Затова предлагам срокът за внасяне на изменения да е 24 март. Аз самият също ще внеса предложение за изменение. И така, нека уточним, че до 31 марта. Могат да бъдат внесени предложения за изменения от общ характер. А сега, ако желаете да вземете отношение по тази тема, имате думата. Исках да направя само две малки забележки. Първата е не толкова значима. Сега убеждението, че тази тема е много е, важна, е до някъде субективно. От една страна, е, като че ли съществува и убеждение, че това е субективна тема. От друга страна, да се смята, че тази тема е много важна, пак е субективно. Защото в парламента има доста хора, които мислят, че темата, по която работят, е най-важна. Аз не знам дали един правен текст толкова силно субективно трябва да се трябва да включва толкова понятия, които допускат субективно тълкуване. Тук е, става дума все пак за принципни неща, които засягат комисиите. И защо този въпрос, който за мен е въпрос от организационен характер, защото става дума за ефективност, а защо този въпрос е, не е, попадне в е, правомощията на председателския съвет, а не на. Е, съвета на председателите на комисиите. Господин Дав има едно предложение, където се говори за комисиите, там се говори изведнъж за асоциирани комисии. Виждате, че непрекъснато се разработват различни инструменти. На това място той всъщност би трябвало да използва понятието смесени комисии и всъщност това трябваше да намери отражение в работата на господин Касини, на когото благодаря когато става дума за а, съвместни заседания на комисиите и изслушване на комисари, които покриват работата на няколко комисии, а това става на всеки 5 години, точно това нещо трябва да намери съответно отражение. Така че ние трябва до някъде да упростим и да тласнем в една насока нашите разпоредби от правилника. En primer lugar, pido disculpas por intervenir en todos y... Да, позволете ми първо да се извиня за това, че на практика едва ли имам нещо да кажа по тази точка. Както каза господин Виланд, нещата не са чак толкова различни, но също времено не е необходимо по всичко да се изказвам, естествено. Нека да поговоря сега от името на нашия докладчик в Сянка, Дейв Мартин. Нашето становище е резултат на една доста единна позиция. Смятаме, че процедурата би трябвало да се наложи и ще бъде добре ако успеем да я реализираме. Председателският съвет е, би трябвало да вземе ясна позиция. Естествено, че темите в случаите, в които те засягат е, повече комисии, не можем да ги разделим, е, би трябвало да се ръководим най-вече от те да се каже, основния елемент на важност? Към чий ресор, към ресора на чия комисия или на коя комисия спада този основен елемент на важност? В общи линии ние сме съгласни, така да се каже, с диспозитива на предишния доклад господин Казини. Но ни се струва, че периода в смисъла на време и различната големина на комисиите ще създават определени проблеми. Що се отнася до периодите, естествено ще трябва да се съгласува много добре времето, в което се произнасят отделните комисии, защото след това вече нещата се отнасят до председателски съвети и така нататък. Процедурата продължава. Е, и много се удължава. Когато става дума за теми по процедурата за съвместно взимане на решение, особено на второ четене, действително трябва много сериозно да помислим. Необходимо ни е съвсем точно определено време, срокове, които са точно определени и които трябва да се спазват от комисиите. Парламентът ще има възможност по този начин не само да вземе отношение по определени въпроси, но и е, да не чака прекалено много е, позицията на съвета. А сега, когато говорим за големината на комисиите, естествено, че при гласуването броя на членовете в отдел ще се отрази съответно на резултата. Така че би трябвало по някакъв начин да въведем е, ограничения Е, можем да кажем, по определена тема за определено досие се изисква мнозинство и в двете комисии. Вие казахте, че до 31 март е, ще имаме възможност е, да внесем изменения заедно с Девит Мартин. В моята политическа група ние ще подготвим съответните изменения, които, надявам се, ще допринесат за ускоряване на процедурата при комисии с различна големина, различен брой членове. Господин Хефнер има думата. Благодаря много за направените предложения от вас, господин председател. Благодаря също и за проведения дебат. И тъй като ни остава още време, в момента искам да си позволя да изкажа някои мисли или да задам някои въпроси така че да не се правят е, към този момент окончателни заключения. Аз самият не съм сигурен дали ние трябва толкова стриктно да се опитваме да ореждаме тази материя, така както вие предлагате в е, вашето предложение, но тъй като тук е, има опасност, е, ние трябва да насочим вниманието си към нея, но трябва да насочим вниманието си и към възможностите. Във всички сфери има интердисциплинарност и тук в парламента се наблюдава, че по теми, които са свързани, е, комисиите като че ли работят без да се съобразяват една с друга. И то както по отношение на правната страна, така и по отношение на политическата позиция в отделните комисии. Те могат да се различават значително и това до известна степен изисква време за съгласуване резултатът, когато а, бъде обмислен и обсъден от всички страни, в крайна сметка ще доведе до економия на време. За мен беше интересно да проследя позицията по Европейската гражданска инициатива, по-точно доклада за нея, по отношение на това как работиха по този въпрос експерти от различни комисии в парламента. Аз мисля, че включването на различни гледни точки в... може да бъде само положително по отношение на резултата. При нашия доклад е, в крайна сметка се получи едно преобладаващо мнозинство и беше добре, комисиите, които в началото имаха доста различаващи се представи, в крайна сметка стигнаха до един резултат. Сега, що се отнася до това, което се урежда в член 51 от правилника и тълкуването на този член, тук мога да посоча, че в много случаи този текст предлага предимства, които парламентът би могъл да използва в по-голяма степен. Äh, Следващият оратор, аз э, имам също конкретно предложение. След като беше споменато, че все пак трябва да има някаква граница по отношение на броя на членовете на комисията при гласуване, Искам да посоча, че това наистина е много важно. В самото начало казах, че член 50 и член 51 и е, е, в е, комисията и в комисията ИМКО, които са различни по големина, проличава това и когато става дума най-вече за обсъждане на обща тематика. Аз смятам, че трябва да се избегне комисията с повече членове да има надмощие при гласуването, при съвместно гласуване с някоя по-малка комисия. Как е, обаче на практика ще се постигне това, не мога да кажа към момент. Благодаря, господин Виланд. Съжалявам, че за втори път вземам думата. Току-що обсъдих темата с колегата. Наистина, с оглед на членовете на комисиите, броя на членовете на комисиите, понякога може да се получи надмощие на една комисия над другата. Особено когато въпросът остане спорен. В парламентарната асамблея АКТБ Европейски съюз например, се получава такава ситуация, но там се прилага и процедурата на вето. Може да се споразумеем за това, че тъй като се прилага извънредна процедура, може да се приложи извънредна процедура по отношение на гласуването. така че да се изгради действително мнозинство и така ще се преодолее и проблемът с различния брой на членове в двете комисии. Allora, aspetto la presentazione dei vostri emendamenti. Председателят. Благодаря, ще очаквам измененията ви, така че да можем да съгласуваме и графика на работа. В член 51 ще се визира редакция, според която прилагането на въпросната процедура е възможно тогава, когато е на лице хипотезата закрепена в член 50. Има и още редица аргументи за подобно решение. Трябва, например, да се ограничи самоволното прилагане на процедури. В член 49 и член 50 се визират общи правомощия, но това не е много ясно формулирано. А в член 51 изрично се посочва, че въпросната тема трябва действително неразделно да спада към компетенциите и на двете комисии. може да се направи и препратка към член 50. Възможно е комисия, която да не е водеща, да разполага с правомощия за вземане на решение. Но не знам как точно можем да формулираме това. Повдигнах въпроса с сроковете като упоменах председателския съвет, но всъщност имах предвид съвета на председателите на комисии. А въпросът с, с сроковете въжи с особена сила за второто четене, тъй като при него се предвижда спазването на срокове. Уточнихме, че съвместните заседания на комисии се прилагат на последния етап, но сам възможно е и такива правомощия да бъдат предоставени само на една комисия. Но кой взема решението за това? На тази последна фаза не трябва да се губи никакво време. трябва да намерим максимално добро решение. А ако нямат други желаящи да вземат отношение, можем да закрием заседанието. След няколко минути ще започне заседанието на координаторите. Благодаря ви за участието. Precisa, precisa. Ah, isso